Thank you, Mr. Commissioner Designate. Now we start with the... Благодаря ви, уважаеми господин кандидат за комисар. Сега започваме с дебата. Господин Бургхард Байс е първи от името на НЕП. Благодаря ви. Господин Хил, бих искал да ви задам най-напред два по-скоро общи въпроса. Изключително различни са уредбите на финансовия сектор в държавите членки. Нормите са различни, а от там за малките и средни предприятия е трудно да изготвят модел за стабилно предприятие. Европейската комисия трябва да следи за пропорционалността на предприятите от държави членки мерки. Аз бих искал да попитам, вие като комисар, какво бихте направили така, че пропорционалността да не бъде изключение, да се превърне в правило? Това е първия ми въпрос. Втория въпрос е свързан с една оценка на въздействието. От дълго време Европейския парламент иска оценка на въздействието на регламента за финансовите пазари. Смятаме, че този регламент може да противоречи на директивата. Вие, господин комисар, как смятате да гледате на тези оценки на въздействието и на техните резултати. Благодаря ви, господин Балц. Вие засегнахте изключително важни въпроси, а именно как да се намери правилното равновесие при регулирането от една страна и от друга страна как да се уверим, че регулаторната рамка е пропорционална в целия Европейски съюз и как да следим прилагането и в различните сектори. Относно пропорционалността, отговорът ми е следния и ще се върна на този момент многократно този след обед, а именно много е важно да има равновесие. Нуждавам се от регламенти, регулаторна рамка, която да работи, но междувременно не трябва да забравяме, че всички предприятия са един и същи размер, така че трябва да отчетем това различие. Затова аз отдавам голямо значение на пропорционалността. Опитваме се да изчислим също така последствията от законодателните актове в Европейския съюз. Ако получа този пост, бих искал да ам, доразвия многобройните разговори, които вече съм водил с членове на различни групи и на различни държави членки, които ме питат дали не би било разумно да имаме малко по- обща, общ поглед от кумулативния ефект на а, регулаторната рамка в целия Европейски съюз. И аз мисля, че да, това е разумно. Едно от предизвикателствата при регулирането е, че се извършват паралелно многобройни дейности в различни сектори и е трудно да се изчисли понякога последствието, което може да има работата ни в даден сектор върху работата ни в друг сектор. Аз ще обърна специално внимание на това. Благодаря ви сега Елиса Ферейра от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, ще говоря на английски. Благодаря ви за това, че сте тук с нас, господин кандидат за комисар. В писмените си отговори на въпросите на Европейския парламент, вие казвате, цитирам, че не може едностранно да се ангажирате за предлагане на конкретна инициатива. Европейската комисия, т.е. институцията, която вие към която ще се присъедините, се ангажира да изгради банковия съюз. Разбира се, с конструктивното участие на Европейския парламент, нещо, което може би сте забелязал. Банковия съюз почива на три стълба. Вече изработихме единия надзорен механизъм, изработихме единия механизъм за преструктуриране и последната частица от пъзела е третия стълб – а именно единната схема за гаранция на депозити, без която все още се остава суверенитета на държавите членки. Та въпросът ми е, вие ще направите ли предложение за единна схема за гарантиране на депозитите, която е оставащата липсващата част от пъзела на Банковия съюз. Ще го направите ли преди края на 2015 година и каква ще бъде структурата на една подобна схема? Отговор. Благодаря ви. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим изключително важната тема Банков съюз. Това е съществена част от бъдещата ми работа и разбира се, както и вие казвате, първия ми приоритет е да разработим и липсващата част от пъзела. А това означава, да разработим правилните мерки, за да може единия механизъм да работи. ще трябва да поработим и по различните споразумения за подкрепа. А конкретно по схемата за гарантиране на депозитите, знам, че тя беше обект на оживен дебат в тази комисия и не само тук. Смятам, че бих подходил последния начин. Ще продължа прилагането, ще доразвия процеса по начина по който той е започнал. А на конкретния ви въпрос дали аз ще направя предложение за схема за гарантиране на депозитите, не смятам, че мога да се ангажирам с подобно нещо. Но ще продължа с вече приятия подход. Ще видя как работи схемата за индивидуалните депозити през следващите години. Мисля, че това е подхода, който приехте и вие в този парламент. Многократно ще имаме възможност да обсъдим нещата. Така смятам да подходя. Благодаря ви, Кей Суинбърн от ЕКАРЕ. Благодаря ви аз ще говоря на английски, а не на уелски днес. Може би се сещате защо. Бих искала да ви задам няколко въпроса, свързани с пазарите. През последните две седмици, откакто бяхте номиниран за комисар, чувам разни слухове и те се повтарят многократно, а именно нещо свързано с автобиографията ви две известни на Европейския парламент компании се появяват във вашата автобиография. Мисля, че би било полезно за всички ни, съвсем така открито и прямо, да ни обясните каква точно беше ролята ви в тези компании и да ни обясните и поддържате ли още връзки с тях. Благодаря ви. Радвам се, че ми давате възможност. Ще се спра най-вече на Quillow Consultants, който създадах през 1998 година. Памета ми вече ми изневерява, но аз съм изключително горд за това, че създадох това предприятие, което започна от нулата. Дадох работа на хората, плащах си данъците, осигурявах работни места, продадах този бизнес преди няколко години. И това предприятие продължава да действа. А относно евентуалните ми връзки по-настоящем с него, когато станах министър на образованието, и влязох в правителството. Приключих всякакви връзки с това предприятие. Да, имам няколко дяла там, които продадох, когато продадох и бизнеса си. И съгласно правилата, когато влязох в правителството, трябваше да ги продам. Аз не исках който, е да смят, който и да е да смята, че има някакъв конфликт на интереси. И затова продадох всичките си дялове. За да разсея всякакви други съмнения, бих искал да кажа, че конфликта на интереси е важна тема а, за мен. Аз гледам много сериозно на този момент Въпросът, който трябва да се зададе е дали някой ще има финансов интерес от това, дали аз ще стана комисар. Но аз нямам дялове в никакво предприятие, не съм в управителния съвет на нито едно предприятие. Благодаря ви сега за Ауде Силви Голар. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Е господин комисар, няма да говоря на английски, за да си отмъстя, но ще ви цитирам. Вие казахте, че а, двойното мнозинство в рамките на Европейския банков орган, т.е. мнозинство от държавите членки в а, единния надзорен механизъм и отделно гласовете на държавите членки извън Европейския надзорен механизъм. Та вие казвате, че на този етап механизма работи а, добре, без това да пречи на Европейския банков орган. Край на цитата. Бих приел система, която има някакъв пропуск в вътрешния пазар, но смятате ли, че трябва да се дадат съответните права и на държавите членки? Отговор. Извинявам се, ако съм усъкатил езика на Молиер в уводните си а, думи. Искрено съжалявам. Сега по същество. Въпросното въпросните споразумения. До тях се стигна след като приключиха преговорите с Европейския банков орган. Сега тези стандарти вече действат, доколкото знам. И те действат, дават търсения резултат. Отговора на въпроса ви е кратък, а именно смятам ли аз този модел да се използва и в други области. Мисля, че този модел бе изготвен за конкретните обстоятелства за Банковия съюз. Thank you. For... Държавите, които са в еврозоната и извън нея. Благодаря за Гуе Мат Карте. Е, Господин кандидат за комисар през юни 2010 Европейския съвет взе решение да прекъсне връзката между държавния дълг и банките. Бяха предприяти мерки в това отношение в Ирландия. Ирландия има по-малко от 1% от населението на Европейския съюз, но пое 40% от разходите за банковата криза. Вие ще бъдете част от колегиума комисари, ще имате важен ресор. Искам да ви попитам, вие бихте ли подкрепили молба от ирландското правителство и други правителства с сходен опит за ретроспективна рекапитализация на банките, за да има економическо съживяване действително в целият Европейски съюз. Отговор. Благодаря за зададения въпрос. Разбирам колко важен и колко чувствителен е този въпрос за гражданите на Ирландия, които преживяха толкова трудности. Въпросът беше обсъден в рамките на държавите членки на еврозоната. Разбирам, че е, има в правно отношение такава възможност за ретроактивно рекапитализиране на банките. Така че такава възможност е, има. Съжалявам, че не мога да поема такъв ангажимент, който бихте искали. Всяко решение в това отношение трябва да се разглежда за всеки конкретен случай по-отделно, и държавите членки от еврозоната трябва да вземат решението с единодушие. Това е сфера, която ще бъде в ресора на колегата ми Московиси. Очевидно, обаче, в определени моменти аз ще участвам в групата, която ще обсъжда тези въпроси. И ще отчетем ситуацията в съответните държави и решенията ще се вземат за всеки конкретен случай по-отделно. За групата на зелените въпрос от Свен Гиголта. Лорд Хил, добре дошъл. Когато се договаряше Мастриския договор, отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство от тогава а, намаляха, се влушиха. Какво ще направите, така че отношенията между Обединеното кралство и, об... и процеса на обединение на Европа ще бъдат открепени? И има около 700 организации в финансови, извън финансовия сектор, много лобистки организации в Лондонското сити. Вие бяхте сърдечно приветстван, когато бяхте номиниран. И аз искам да запитам от името на гражданите дали назначаваме човек, който ще бъде нещо като слон в стъкларски магазин. Първо, що се отнася до ангажимента ми към активното участие на Великобритания в Европейския съюз. Той е на лице, затова исках да поема този пост. Връщайки се 25 години назад, близо четвърт век назад, по време на преговорите за договора от Мастрих. Тогава работех на Даунинг Стрит 10 и зная колко чувствителни сега са тези въпроси в Обединеното кралство. Вече 25 години следя този процес. Имам ясно мнение, както се надявам, че казах началото. Искам Великобритания да остане в Европейския съюз. Това е в нейния интерес. Що се отнася до втория ви въпрос относно моя бизнес, надявам се, че вече и отговорих в известен смисъл. Преди 4,5 години напуснах което е три пъти по-дълго, отколкото комисията счита за подходящо за ембарго за хора, които са имали отговорни постове. Мисля, че такова ембарго съвсем основателно се налага от комисията. Разбирам безпокойствата на хората. Те се интересуват от това, кой ще работи тук и дали ще извлече някаква полза. Аз не съм дошъл за това. Аз е, не съм мислил за бъдещето. Аз не съм тук е, като представител на Лондонското Сити. Аз съм тук е, като представител на европейския интерес да вземам верните решения в интерес на ефективното регламентиране и стабилността, както и в интерес на целия Европейски съюз. Ще работя в тази посока логиката на регулирането трябва да бъде такава, че да се прилага повсеместно. Благодаря. Стефан Вулф от EFDD. Добър ден. Радвам се, че ви, чувам английска реч на толкова висок пост. Когато вие бяхте в камерата на лордовете, On your appointment. Когато бяхте назначен в камерата на а, лордовете, вие се заклехте пред кралицата. Ако бъдете одобрен, вие трябва да се закълнете, че ще работите през следващите години в а, пълна независимост през следващите пет години и да не приемате никакви съвети или нареждания от други фактори. Матио 6 в Библията на Хенри VI се казва, че никой човек не може да има двама господари. И така, кой от двамата господари избирате вие, Лорд Хил? Казах вече, че на последното ми работно място беше, че имах възможността да се срещна с нейно височество кралицата. Това беше една от най-големите привилегии в живота ми. Никога не съм мислил, че нейно височество би чела за конфликт на интерес положената от мен клетва към нея и към Европейската комисия. Аз лично не виждам никакъв. Thank you. Now for the Благодаря. Геров Анеманс, независим депутат. Pardon, uh... Извинете. Имам политически въпрос, господин Хил. Защо? Защо не станахте комисар по рибарството или нещо друго? Лондонското сити е в Обединеното кралство. Защо Юнкер ви избра да се грижите за финансовата стабилност и за съюза на капиталовите пазари? Вие дадохте писмен отговор, но аз искам да ви попитам, дали економическото положение в еврозоната и а, това, което наблюдаваме в ревното зоната, не е доказателство, че вашата консервативна партия а, са прави, когато казват, че не трябва да се обединяват неща, които не подлежат на обединяване. и няма ли някакъв парадокс между единен пазар и от друга страна да искате да останете а, извън а, всякакво финансово обединение, най-вече извън общата валута. Що се отнася до първия ви въпрос, защо бях номиниран за този ресор, това беше решение, взето от господин Юнкер. Аз а, с, с готовност отговорих. А, и се радвам на доверието, което ме гласува. Аз ще изпълнявам моите функции в интерес на Европейския съюз. И когато първоначално приеха номинацията от британския министър-председател, аз не зная какъв ресор ще ми бъде поверен. Може ще да се окаже и с ресор рибарство, но вместо това получих финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари. Мисля, че това е по-различен вариант на предходния въпрос, който ми беше поставен за напрежението и как то може да бъде разрешено. Аз считам, че в интерес на всички 28 държави членки на Европейския съюз е еврото да има успех, да процъфтява. Мисля, че това е в интерес на всички 28 държави на Европейския съюз, банковият съюз да има огромен успех. Разбира се, той е отворен и за всяка държава от 28-те е, да се присъединят е, към този съюз, дори да не членуват в еврозоната на този етап. Аз съм разговарял с хората по тези въпроси многократно през последните седмици. Да, има някои напрежения, що се отнася до определени въпроси, но нашата колективна задача е да работим, за да се успокои това напрежение и да направим така, че, например, по отношение на банковия съюз, еврото да се развива, да се прилага, общия набор от правила и прочие. Благодаря. Гюнер Хокмар има думата. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, Обединеното кралство е важна част от един силен Европейски съюз в света. Надявам се, че ще играете жизненно важна роля в това отношение. Имам два въпроса към вас. Първо, как виждате координацията, разпределението на функциите между вас, и господин Московици и вице-председателя, заместник-председателя Катенен. Кой ще решава, кой за какво ще отговаря и как ще се гарантира ефективността и синергията в координираните ви действия. На второ място, всички говорят а, за Съюза на капиталовите пазари. Малцина знаят какво представлява той. Как ще го реализирате? Европейските финансови пазари са раздробени. Ето защо ние нямаме добро изпълнение, що се отнася до използване на цялостния ни капацитет, не само на финансовите пазари, но и на економиката ни като цяло. Как ще гарантирате инвестираци, финанси за европейския бизнес? Отговор – първо, относно важната тема за координацията. Моята гледна точка е преди всичко, че идеята да имаме групи комисари, които да работят съвместно, да се координират от заместник-председател на комисията е добра идея. Мисля, че е добре да се разчупят подходът, всеки да се занимава със собствения си ресор – има много взаимосвързани въпроси, паза, например паричен съюз, заетост и прочие. Така че според мен има смисъл да се опитаме да се обединим за постигане на обща цел. Аз вярвам силно в този подход. Що се отнася как ще действа този подход на практика, знае, че това е изложено в писмо на Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Моето разбиране е, че много ще зависи от личните взаимоотношения, които съществуват между хората. Аз лично ще, ще подходя с желанието този подход да действа добре. Ще работя с господин Катайнен, с господин Домбровски с, с останалите колеги. Нещата опират голяма степен до отчетността. Всеки обаче трябва да е наясно кой ще отговаря пред вашата комисия ЕКОН. Мисля, че това е важна част от моята работа. скоро ще ми отнема думата, що се отнася до Съюза на капиталовите пазари. Надявам се, че някой друг ще постави същия въпрос и ще имам възможност да ви отговоря. Благодаря Яко от Вон Вайзакер от Социалистите и Демократите. Лорд Хил, убеден съм, че вие сте бил умел съветник, както в частния, така и в обществения сектор. Ще бъдете такъв и на председателя Юнкер. Искам да ви попитам нещо за банковия съюз и за връзката с държавите извън към банковия съюз. Кризата ясно показа, че регулаторното сътрудничество е нещо, което върви, когато всичко е добре. в Европейския съюз това доведе до създаването на Европейския съюз в САЩ до налагането на извън териториални изисквания за банките, които работят в множество юрисдикции. Питам се дали можем да разчитаме на вашата подкрепа подобни строги изисквания да бъдат наложени върху банковия сектор, който също работи извън географските ни граници. и да не се отклонява вниманието от данокоплаците към финансовите институции. Що се отнася до а, моите съвети към Жан-Клод Йонкер, аз съм убеден, че той има достатъчно а, познания, за да се нуждае от тях. Знае, че мнозина са чувствителни към появата на някои търкания. Аз съм от страна, която е е, не членува в Банковия съюз, така че въпросът е от тяхна страна дали ще мога да играя ролята си. Вярвам, че ще мога, защото това е в общия интерес на Европа. Има общ набор от правила, който е задължителен в рамките на Банковия съюз и за всички 28 държави членки. Що се отнася екстериториалността. Да, действително, понякога САЩ се опитват да регулират банките си в глобален мащаб, тогава когато са базирани в Европа. Ние трябва да имаме реципрочен подход Въпрос се разисква в Г20. Аз съм готов да работя с Европейският парламент, за да се приложи този принцип и да се избягнат проблемите, които вие очертахте. Благодаря. Сега давам думата на нашия заместник председател Маркус Вебер. Много ви благодаря и извинете ме, че няма да се изкажа на езика на Шекспир, нито на език на Молиер. Ще се изкажа на езика на Гьоте. И така, въпросът ми е свързан с прозрачността. Казахте, че всичките ви срещи и контакти извън парламента ще бъдат публично достояние. Аз имам въпроси за посещенията в ситито на Лондон. Дали по този начин възприемате, че се разширява банковия съюз или смятате, че подобни посещения и инициативи ще разширите вътрешния пазар? Имам и още два конкретни въпроса. Единът е свързан с дългосрочните европейските фондове за дългосрочни инвестиции. До каква степен Съюз на капиталовите пазари може да принесе за тази инициатива? Благодаря ви за въпросите. Относно прозрачността, подходът ми ще бъде на първо място да следвам напълно пример поставен от, през, от предшественика ми, т.е. всички да са наясно с различните институции, с които той се среща. Знам също така, че има и предложения, които се ползват а, с подкрепата на Жан-Клод Юнгер, като например а, задължението лобистските групи да бъдат а, включени в специален регистр. Аз приветствам тази инициатива. А принципът им по отношение на срещите ми ще бъде да ги приемам или отхвърлям предвид това до каква степен те могат да допринесат за моята дейност. И в този контекст срещата с потребителски организации могат да бъдат полезни, и всички други методи, с които може да гарантираме, че гражданите разполагат с инструменти, които им позволяват да имат достъп и да разберат тези сложни техни... техно... технически въпроси. А по въпроса за съюза на капиталовите пазари, аз много ясно заявих, и е още по-важно до господин Нюнкер много ясно заяви в своето писмо, с, което ме натоварих с ресора, е, че това е проект за 28-те държави членки на Съюза. И моя задача ще бъде да съблюдавам този водещ принцип, т.е. всички 28 държави членки участват в този проект. И аз ще съм се провалил, ако този проект в крайна сметка не се окаже проект на 28-те държави членки. А как може чрез него да се насърчат дългосрочните инвестиции? Знам, че в момента има предложение за насърчаване на европейските фондове за, за дългосрочни инвестиции. Според мен именно подобни инициативи ще са част от бъдещият съюз на капиталните пазари и това ще бъде като основните ми приоритети. Благодаря ви. Отбелязахме си подкрепата ви за задължителните регистри на прозрачността. Дам думата на Перванш Перес. Господин кандидат комисар, парламента, тъй като смятаме, че допринесоха за кризата, тъй като решихме, че е важно да се оздравят финансовите базари, решихме да предприемем мерки за борба с премиите в банковия сектор. С същият решителност започнахме да работим за директива за превенция при употребата на финансовият сектор с цел пране на пари и финансиране на тероризма. Но поради конфликта на интереси, отделът, който отговаря за тези два документа, няма да попадне в вашият ресор. И фактът, че вие не можете да отговаряте за този, тази част от ресора ви, не намалява ли вашата възможност да гарантирате стабилността на финансовите пазари и на бъдещия съюз на капиталовите пазари? Um, uh, first of all, on the specific point, uh, no, I don't believe it means... Първо, на конкретният въпрос, не, не смятам, че ще има подобни проблеми. Решението беше взето от председателят Юнкер Целта беше да се събере на едно място всички отдели, работещи с корпоративното управление и аз съм съгласна с тази цел. А по вторият ви въпрос. Темата ще бъде обсъдена в големи гюма като цяло, от което аз съм чест и по тази начин ще продължавам да работя по тази тема. Но с пълно право отбелязвате, че водещ комисар ще бъде Вера Юрова. Позицията й е много ясна законодателство, законодателните актове бяха приети. Аз съм убеден, че и нейната позиция, и моята позиция като комисар е, че всички законодателни актове, които вече са били приети, следва да бъдат прилагани. А моето лично мнение, ако се вълнувате от него, е, че инициативите трябва да са пряко свързани с резултатите. И според мен един от проблемите, с които се сблъскваме, е нарушаването на тази пряка връзка. И това доведе до загуба на дългосрочната перспектива за някои хора. Те не работеха в дългосрочните интереси на институциите, с които работеха, или на акционерите. И това доведе до проблеми. Разбирам, че в предложението ви се засягат въпроси като въвеждането на дългосрочни инвестиции като е, баланс между е, уместни стимули за дългосрочни инвестиции. Знам, че моят предшественик е, се обърна към Европейския банков орган с а, моба да работят по-задълбочено по въпроса. Ще видим каква ще бъде тяхната позиция. И мога да ви уверя, че Вера Юрова, нейните сътрудници и аз самият ще разгледаме този, тези предложения своевременно. Благодаря ви сега от името на Комисията по вътрешен пазар на потребителите. Думата има от Маркарас. Добре дошъл, Лорд Хил. Най-напред, с ваше положение, бих искал да се спра на писмото ви за мисия от господин Юнкер. Въпросът ми е как възнамерявате да гарантирате социалната справедливост на финансовите пазари, за което говори председателят Юнкер? Как възнамерявате да сложите край на погрешните стимули от модела. И на второ място въпросът ми е за интеграцията на финансовите пазари. Имаме ли нужда от такава? Имаме ли нужда от по-добра регулация на финансовите пазари според вас? А по въпроса за единния пазар, и стремежа за привличане на качествени инвестиции, как възнамерявате да стимулирате альтернативни източници на финансиране? Well, to take, to take the last... Ще започна от последният ви въпрос. Как ще се опитаме да насръчим инвестициите на пазара? Следвам, че има редица възможности. И е, главната ми точка в работата по Съюз на капиталовите пазари ще бъде задълбочен анализ на пречките, които съществуват в момента пред е, ефективното свободно движение на капитали в Европейския съюз. И след завършването на този задълбочен анализ ще се опитам да изляза с решение на този проблем, като е, подходът ми ще бъде отдолу нагоре. Защото знаем, че в някои държави членки някои твърдят, че няма сериозни проблеми с е, финансирането за малките и средни предприятия, но в други държави членки очевидно има такъв проблем. А по-общият въпрос, който засяга Европейския съюз като цяло, е как можем по-добре да осигурим връзката между потенциалните инвестиции, които в момента са замразени и е, предприятията, които имат потенциал за развитие. Как може да го направим? Чрез Европейският фонд за дългосрочни инвестиции, които според мен е естествено развитие на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа. Може да се финансират специфични инфраструктурни проекти или малки и средни приятия в научната област, например. Това е един, една възможност. Също така трябва да се подобри информацията, с която разполагат потенциалните инвеститори, защото това е един от основните проблеми в момента. Потенциалните инвеститори нямат необходимата е, информация за малко и средни предприятия, в които биха могли да инвестират. И в един добре интегриран пазар трябва да се гарантира и наличието на тази надежна информация. А по въпроса за стимулите, които ще използваме за гарантиране на социалното измерение на този съюз, смятам, че във всеки един момент трябва да имаме предвид ползите, към които се стремим за европейските граждани и да гарантираме, че не, не насърчаваме погрешни стимули, които да насърчават погрешно поведение. Елизабета Фотига. Благодаря ви, господин, господин кандидат комисар. Отчасти вече отговорихте на въпроса ми, но все пак ще ви помоля да повторите отново част от изказването си. Затова въпросът ми е много прост. Как възнамарявате да обедините интересите на държавите членки, които са в еврозоната и тези, които не са? Как възнамерявате да защитавате едновременно интересите и на двете групи? Отговор. Мисля, че отчасти предизвикателството, пред което съм изправен, е подобно на предизвикателството, пред което беше изправен Мишел Бърние. И те подходи по много прозрачен начин към този въпрос. А именно, който и да заеме този пост, ще бъде член или на държава, която е в еврозоната, или на държава, която не е в еврозоната. Такъв е етапът на развитие на съюза ни. И знам, че при назначаването на Мишел Бърне някои представители на държавите членки, които не са в еврозоната и от моята собствена държава, напълно неоснователно смятаха, че той няма да успее да защитава интересите на двете групи от държави и смятам, че неговите постижения доказаха тяхната погреба, че последните им бяха напълно неоснователни. Смятам, че аз съм изправен по същото предизвикателство, също както Мишел Барния работеше в общоевропейски интерес, така ще го оставя и аз. Според мен на практика това се случва чрез а, изграждане на доверие и това може да се случи чрез съюз на капиталовите пазари. А този, пазар, този съюз, както вече казах, трябва да бъде за 28-те държави членки и чрез него ще докажем, че сме в състояние да изградим един вътрешен пазар, който да работи в интерес на, всич... на целият Европейски съюз. Един съюз, в който всичките 28 държави членки да могат да вземат а, участие с енергия и желание. Това според мен трябва да бъде основната ни цел и аз ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че ще успея да защитавам интересите и на двете групи от държави. Благодаря ви. Думата има от името на Ауде Кора Нойхаузен. Благодаря ви. Аз искам да се върна на конкретните ви предложения. Кои са конкретните регламенти, на които ще се съсредоточите? Вече споменахте дългосрочните инвестиции, но какви са конкретните ви въпроси? Кога очаквате конкретни резултати? Възнамерявате ли да предложите нови регламенти? Бих искал да получим малко повече яснота, защото за момента ми се струва, че Съюза на капиталовите пазари е просто един много хубав лозунг. Нека да обединим всичките си капитали и усилия, но какво конкретно възнамерявате да предприемете за постигане на този съюз? Благодаря ви. Отговор, като вече казах, Първата ми стъпка може би е много прозаична, но аз съм прагматик и ще започна с установяване на пречките, които в момента възпрепятстват свободното движение на капитали. Не искам да, започ... да започвам с прекалено грандиозна визия. А, съвсем честно казано, бях определен за този пост само преди две седмици и мисля, че с пълно право ще ме сметнете за неуравновесен човек, ако след две седмици имам пълен план за разрешаване на всички проблеми. Ето защо смятам най- трезво да започна стъпка по стъпка и първата ми стъпка ще бъде задълбочен анализ. Много е вероятно да се стигне до промяна на нормативната уредба. Често, например, се задава въпроса как можем да насърчим инвестициите в висококачествена секюритизация. Нуждаем се от мерки в тази насока и то по начин, който да а, мобилизира инвестиции без да се стига до прекомерно поемане на риск, защото никой не иска отново да е свидетел на това. Така че, моля ви, проявете малко търпение, защото ако прибързаме и допуснем грешки, ще бъде подгрешен подход. Трябва внимателно да разгледаме как да преодолеем пречките, които съществуват в момента, стъпка по стъпка, чрез изграждането и изпълнението на Съюза на капиталовите пазари. И аз ви уверявам, че ще работя с вас стъпка по стъпка за тази, постигнато на тази цел. Благодаря ви, господин Лудвиксън, от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. И добре дошъл сред нас господин кандидат комисар през Полета беше приятен нов регламент, който дава право до достъп до базови банкови услуги, т.е. всеки гражданин има право да отвори банкова сметка. По време на процеса на изготвяне на предложение, правителството на Обединеното кралство изрази силно несъгласие. Не искаше да изобщо да, уча, да участва в а, този законодателен акт и не искаше да признае това право на потребителите. Законът беше прият и трябва да бъде изпълнен от държавите членки. Въпросът ми е следният. Ако която и да е от държавите членки се опита да не приложи напълно този законодателен акт, как ви мерки ще предприемете вие? Какво ще направите, за да гарантирате, че всички държави членки изпълняват своите задължения? Ще гарантирате ли, че правото на отваряне на банкова сметка е право, от което могат да се възползват всички европейски граждани? Краткият отговор на въпроса ви е да. И мога да спра тук. Разбира се, такива са задълженията ви. Законодателният акт в момента, в който е прият, трябва да бъде прилаган и мое задължение са брутално за този принцип. А, то защо смятам, че е важно да имаме пропорционален подход към законодателният към законотворческият процес, но в момента, в който законният акт е прият, той трябва да бъде изпълняван и прилаган. Така че аз лично предпочитам да имаме по-малко законодателство законодателни актове, но които да са наистина добри и да дават конкретни резултати, а не да има прекалено много законодателни актове, които хората да си позволяват да заобикарат. Но в конкретния случай законодателният акт е прият така, че той трябва да бъде прилаган. А по конкретният е, практически въпрос, т.е. са достъпа до основни банкови услуги, една от основните ми цели ще бъде през едните пет години да намерим нови начини да облагодетелстваме конкретно европейските граждани чрез нашите финансови услуги. един от тези възможности е да превърнем, и по този начин ще успеем да превърнем Европейският съюз в реалност за много от европейските граждани. Ако обаче им покажем конкретни ползи, постигнати чрез Европейския съюз, като например намаляването на таксите за роуминг или засилване на правата при е, използване на авиакомп... на авиакомпаниите, смятам, че това допринася за доверието на гражданите в Европейския съюз. И смятам, че това е един от, възможни, ни подходи, т.е. чрез гарантиране на по-добър опит до по-надежни услуги за милиони от нашите граждани. Благодаря ви, думата има Сирпа Пети Кайнен от НП. My... Благодаря ви. Бих искала в въпроса си да се спря подробно е, на капиталовите пазари. Това, което казахте, че трябва да бъдем по-конкурентоспособни. Аз подкрепям интегративния подход за различните сектори, които включват политиката на растеж. Та въпросът ми е, пред нас стои голямо предизвикателство, свързано с ефективността на ресурсите. Да не забравяме околната среда, която трябва да се взема предвид при всички политики. Как смятате, че това ще се отрази на подготвителната дейност, свързана с законодателния процес и неговото финансиране? ще включите енергии, ефективността на ресурсите, ще приемете ли иновативния риск? Доста неща се обсъждат в момента и на мен ми е любопитно да чуя вашето мнение. Вие в коя посока бихте искали да тръгне дискусията? Каквото и да кажа в момента, това е неокончателното ми мнение – Преди малко говорих за фонда за дългосрочни инвестиции. Той може да бъде използван, за да се канализират средствата към проекти за инфраструктури или към конкретни дейности на малки и средни предприятия. Това просто е част от по-широкия подход, който трябва да възприемем към промените в климата като цяло. Всички отчитаме тези промени в Европейския съюз. Трябва да помислим и за друг начин на насърчаване на определен вид поведение. Има решение, има начини, чрез отдаване на съответните средства, внедряването на капиталови изисквания. Това са начини, които могат да ни позволят да насочим инвестициите към определени сектори моя приоритет би бил най-напред да поддържам добре насочването на средствата. След което вече можем да ги разпределим между различните сектори, било то социален или друг. Фонд от 300 милиарда евро. Това е идеята на господин Юнкер – и аз ще се опитам част от средствата от този фонд да отидат към малките и средни предприятия. Можем да помислим за това решение, но по-нататък може да обсъдим нещата с вас и по-подробно. Благодаря ви, Фабио Демази от ГУЕ. Аз говоря езика на кралицата, но с немски акцент. Господин Хил, кои представители на финансови институции сте срещали, откакто бяхте номиниран от господин Юнкер? Това е първият ми въпрос. На следващо място. Упоменахте Finance Watch. Тук има някои проблеми, свързани с финансирането им с европейски средства. На трето място. Прочетох много внимателно отговорите на нашите въпроси. Надявам се, че версията на нашите въпроси е същата като тази, която зададохме на господин Маунстрем. Там говорите за реалната економика. Аз не съм съгласен с това, което казвате. Има много лоши активи в банковите институции, но възнамерявате ли да намерите допълнителни субсидии за по-големите банки? Как възнамерявате да регулирате погрешното разпределение на активите? Благодаря. Бих искал да ви напомня, че не отдавна и британския монарх говори с немски акцент, а английския му не беше много добър в определен период от време. Та, на въпроса с кого съм се срещал – кого от финансовите институции, откакто съм номиниран за комисар? Отговорът е с никого. С едно изключение. Бях на влака към Лондон, четях Джозеф Конрад. Исках да си почина малко от финансовите регламенти. Та, стоях си във влака и при мен дойде един лобист от името на финансовите институции. Това е един пример за начина по който се държат някои хора. Мисля, че това е единствения пример, за който мога да се сетя. просто неволно бях хванат във влака на тясно. Получих инструкции от кабинета си. Всъщност това дори се случи преди да бъда номиниран. Хората, с които искам да се срещна, са членове на парламента, на комисията, хора, които работят в институциите, в парламента. Така че не съм се виждал с никого, поне доколкото знам. Second. На втория ви въпрос за Finance Watch. Честно казано, не знам подробности за финансирането. Знам неща единствено от информация, която получих от генералната дирекция. Знам, че той играе изключително важна роля. По принцип, може да решим, че е странно да има публични финанси но с оглед на техническото естество на темата не може да очаквате някаква потребителска организация да може да бъде конкурентоспособна с много по- технически оборудвани предприятия. Така че не знам никакви подробности относно финансирането. Със сигурност обаче трябва да има някакъв антидот на това лобиране. Това е което мога да ви кажа към момента. Благодаря ви, Ева Жули от Зелените. Уважаеми господин кандидат за комисар, имам два въпроса. Първия е за банкирането в сянка. Сложността на ситуацията може да ни доведе до нова финансова криза. Вие знаете най-добре държавата, която е категорично против някои ключови елементи в предложението на комисията за регулиране на пазара. Бих искала да попитам каква е вашата позиция за конвертирането на някои средства на пазара и тяхното нетиране. Каква е позицията ви за буфера от 3%? който се предвижда първоначално от Европейската комисия в нейното законодателно предложение. Държавата, която вие познавате най-добре, е против предложението на комисията за регламента за надзор. Готов ли сте да защитавате предложението на комисията да или не? Смятате ли, че ЕСМА, Европейски орган за ценни книжа и пазари, би могъл последователно да действа а, по тези референтни стоености? Отговор. По банкирането в сянка. Мисля, че позицията ни трябва да бъде следната. Трябва да внимаваме за появата на нови рискове – понякога а, трябва да бъдем внимателни. Самата дума shadow banking включва в себе си нещо в сянка, т.е. нещо, което ние не желаем. А банкирането като цяло е по-широк термин и включва в себе си различни видове отпускания на средства които може би искаме да насърчим, защото ако нямаме поток от инвестиции, няма да има и растеж. Ако няма растеж, няма да има и стабилност. Смятам, че всички тези области, и в това отношение съм съгласен с вас, трябва да се намери равновесие между ефективно регулиране и правилен поглед върху нещата. Не трябва да ограничаваме инвестициите в економиката, а конкретно на следващия ви въпрос – да, зная, че има законодателни предложения за фондовете. Те се обсъждат в момента. Пазарите са доста различни. Аз ще предвижа тези е, предложения и ще видя докъде можем да стигнем. случая с Синав, да, в крайна сметка те могат да изплащат възнаграждение на работниците се в края на месеца, но да не забравяме системния риск, до който това може да доведе. Имаме буфер от 3%, така че да помислим какъв риск се включва в него. Това е за момента. Ще се опитаме да намерим някакво решение и отново повтарям, трябва да има равновесие между стабилността и инвестициите. Това трябва да бъде съпроводено с ефективно регулиране. Благодаря ви за FDD Стивен Луф. Имайки предвид вашите вярвания, бих искал да се върна на вашите ефективни правомощия. В консервативната партия много хора смятат, че Дейвид Камерен може да защити индустрията в Обединеното кралство, където има много голяма заетост. Но когато работите с Юнкер в така нареченото писмо за назначаване, там няма някакви условия във връзка с данъка върху сделките. Вие ще имате съответното влияние. Може да се махне, например, тавана на бонусите. Може да прехвърлите пък този въпрос на друг комисар. Същото що се отнася за корпоративната отговорност и за финансовата стабилност. На своите лидери Катайнен и Добровски а, вие, ще, вие ще трябва да им докладвате. Вие просто ще бъдете един малък играч. вие ще бъдете под попечителството и на господин Юнкер. Това не показва ли, че вие нямате никаква сила, никаква възможност да защитите лондонското сити? Отговор. Факта, че всички тук днес а, а, сме в тази зала с такъв наплив а, в комисията ЕКОН, това означава, че всички ние сериозно гледаме на правомощията, които имат комисарите. Това трябва да бъде изходната ни точка. Не може да кажем, че комисарите не играят важна роля и че тази комисия не играят важна роля. Аз не бих изхождал от това твърдение. Нещо, което се опитвам да подчертая от самото начало. Аз приех това предложение, за да работя за общия интерес като комисар. Не съм дошъл тук, за да защитавам интересите на конкретни групи. Моята задача е да се уверя, че имаме добре регулирана финансова система. Защото вярвам, че добре регулирана финансова система ще доведе до полза за финансовите услуги навсякъде. Така че между добро управление и успех в финансовите услуги няма противоречие. Нуждаем се от силна финансова индустрия в цяла Европа, защото без силна финансова индустрия няма да получим инвестиции, растеж и работни места, а те са ни нужни. Ако се опитвате да ме укарикатурите е, поради национални цели, бих искал да ви кажа, че аз не съм човек, който е, се интересува от конкретна група. Аз ще работя за финансовата индустрия като цяло, а това включва и лондонското Сити. Но за да може то да успее, трябва да имаме добра регулаторна рамка. Благодаря ви. Пол Тан for the S&D Group. Пол Тан от името на социалистите и демократите. Все още не разбирам какво е съюз на капиталовите пазари. Но доколкото разбирам, трябва допълнително да проучим от това, което чух до сега. Вие казахте, че ще излезете с предложение за съюз на капиталовите пазари. Това не противоречи ли на сега действащата регулаторна рамка, тази, която изградихме през последните години? Това няма ли да доведе от регулирана до нерегулирана част в финансовия сектор? сектор? С други думи, дали съюза на капиталовите пазари не е начин за премахване на регулаторната рамка. Не. Отговор не. Не смятам. За да имаме добре функциониращ единен пазар, се нуждаем от едини правила. Вече сме поставили основата, с единния правилник. И сега ще трябва да надграждаме на тази основа. Отговора на основния ви е, въпрос е следния. Всъщност вече отговорих и на господин Лов именно в този смисъл – Понякога има дихотомия, т.е. изправени сме пред избор. Вие подкрепяте ли регулаторната рамка или подкрепяте растежа? А, това е фалшива дихотомия. Мисля, че всички ние сме съгласни, че основното предизвикателство в Европейския съюз е създаването на нови работни места и постигането на растеж. Не смятам, че трябва да се избира между едното или другото. Нуждаем се от разумна регулаторна рамка, която да ни донесе този растеж. Прекомерното регулиране не е желателно. Искаме пропорционално регулиране. И това ще се върна на нещо, което казахме и по-рано, а именно трябва да се различат различните инвестиции. Имаме висококачествена секюритизация, която трябва да бъде подкрепена. Могат да бъдат насърчени инвестициите, но това не означава хората да се втурнат към рискови активи. Благодаря ви, Алан Ламасур. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин кандидат за комисар, имам въпрос на който господин Драги не пожела да ми отговори. Кризата с Lehman Brothers накара G20 да препоръча на всички свои членове да засилят регулаторната рамка за банките, финансовите пазари, кредитните институции. Понякога оставаме с впечатлението, че тази карантина, която наложи вашия предшественик, превърна Европейския съюз в отличника на Г-20. Така, например, регулаторната рамка Дот Франк на САЩ, например, се оказа или не толкова строга с оглед на съдържанието си, нито пък, или пък излезе, че не се прилага правилно. Вие споделяте ли това мнение? Ако го споделяте, смятате ли, че конкурентоспособността на европейските оператори е заплашена? И ако това е така, вие как смятате да им помогнете? Благодаря. I think the uh, honest answer to your question, which is a good question. Въпросът ви е много добър. Регулаторна рамка, която е добра в основата си, дали тя може да се прилага еднакво от всички. А на частта на въпроса ви как бих постъпил аз, включително и при преговори с САЩ, дали правилно се прилага регулаторната рамка и така нататък. За да мога да ви отговоря, трябва да съм по-добре запознат но вие попитахте, важно ли е? Отговор е да. Ще бъде ли приоритет? Да. Високите стандарти, които сами си налагаме, не трябва да бъдат в нашо штърп. И за това, като част от ТЕТИП, се опитахме да отговорим на въпроса как да постигнем по-добро финансово сътрудничество между Европейския съюз и САЩ. И затова бяха приети и конкретните разпоредби, които са в сърцевината на ТТИП. Мисля, че това е правилният подход. Трябва да гарантираме правните норми да се прилагат еднакво навсякъде, било то на ниво Г20. Не трябва да се стига до намаляване на нашата конкурентоспособност прямо другите. Thank you. Благодаря, господин Бернар Моно. Независим кандидат. Господин Хил, определенето на един лобист в Великобритания, който е натрупал състояние, е малко парадоксално. Сега трябва да се чете морал от негова страна на финансовите пазари, идвайки от лондонското сили. Казахте, че а, няма конфликт на интерес, но вашето име се намира в а, а, документи, свързани с Теско, да речем. Като господин Каненте, вие се представяте като приемлив от дионтологична гледна точка. Каква е вашата етика, господин Хил? Вие сте от 25 години непрекъснато в движение между лобистите и публичния сектор. Не виждам как можете да получавате един сектор като този, който ви е поверен. Отговор. Съжалявам, че виждате нещата по този начин. Това няма нищо общо с моя опит и начина по който съм живял до тук. Аз се върнал в частния сектор от а, а, правителството и обратно беше, защото вярвам в а, службата на обществото. Аз с радост приех номинацията, въпреки че Европа е изправена пред огромно предизвикателство, това се отнася и за моята страна, която е изправена пред сериозни предизвикателства относно връзките си с. А, Европейския съюз, но аз вярвам в това да служа на обществото. Така че няма никакъв конфликт на интереси, що се отнася до това, което съм правил преди. Както казах по-рано, бизнеса, който имам, аз а, не мога да го определя по начина, по който го определихте вие. Беше напуснат от мен преди 5 години, когато работих там се гордеех с клиентите, които имам, с начина по който работихме и се радвам, че можах да дам моя скром принос за развитието на економиката. Така че аз не приемам картината, която очертахте. Вие казвате, че сте патриот, сигурно е така. Аз също мога да нарека себе си патриот. Вие имате високи изисквания, такива имам и аз. Кофтас Магридес има думата за въпрос от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Преди една година, всъщност година и половина, се случи нещо много сериозно в банковата система на Кипър. Не става дума само за намаляването на депозитите, а за целия пакет, свързан с трансфера на помощ на, под формата на ликвидност от една закъсала банка в друга. Сега се стигна до пълна бъркотия в банковата система и тя остава все още доста слаба. От друга страна беше платена висока социална цена за спасяването на банковата система. Въпросът ми е, първо, дали Експериментът с Кипър беше успешен и какви полуки могат да се извлекат, ако нещо подобно се случи в бъдеще. Вие нарекохте себе си прагматичен човек. Вярвате ли наистина, имайки предвид случая с Кипър, ще може да постигнете истински банков съюз, без общо европейска схема за гарантиране на депозитите? Отговор. Аз разбира се съм запознат с е, изключително сложната ситуация, в която се намираше Кипър и това, което преживяха гражданите на Кипър, така че се отнасям с симпатия. Е, що се отнася до полуките, моят отговор е, че мерките, които бяха предприяти за въвеждането на схема за гарантиране на депозитите цели именно бъдеще, ако се появи подобна ситуация, да могат да се гарантират влоговете до 100 000 евро. Що се отнася до това, дали трябва да има общоевропейска схема за гарантиране на депозитите, Обсъдихме го малко по-рано. Зная, че има аргументи в полза и такива против такава идея. Но реализирането на схемата, която имаме в момента, е верният път. В обозримо бъдеще можем да се върнем отново на този въпрос и да видим какво е необходимо допълнително. Благодаря. Брайан Хайес от НП има думата за въпрос. Благодаря ви, господин председател. Искам да ви приветствам, господин Хил. Добре дошъл на това изслушване. Относно съюза на капиталовите пазари. Трябваше да се стигне до криза на финансовите пазари, за да се стигне до банковия съюз. И третия стълб на този съюз предстои да бъде изграден. И кога ще се реализира този съюз на капиталовите пазари? Трябва ли да чакаме нова криза да се случи това? И така трябва да видим как може да се дефинира този съюз. Според мен най-вярното определение би било да се насърчи финансиране извън банковата система. Трябва да видим какви ще бъдат ползите за гражданите. Вие говорихте за дигитална валута. Какви предложения смятате да направите за регламентиране на тази дигитална валута, тъй като тя предлага както много възможности, така и много рискове? За отговор, господин Хил. Благодаря ви за двата ви въпроса. Знае, че в миналото беше работено в рамките на директивата за разплащателните услуги и бяха въведени редица мерки за онлайн плащанията, за идентификация на клиентите, за да могат да бъдат преодолени рисковете за сигурността. Що се отнася до тази виртуална валута, тук трябва да видим какъв е баланса между новаторски решения и риска. Европейския банков орган разгледа въпроса за виртуалните валута. също беше разискван и по време на тристранните срещи по директивата за борбата срещу прането на пари. Това е въпрос, който ще следя отблизо. Относно Съюза на капиталовите пазари и дали ще трябва да се стигне до нова криза, за да се реализира той, надявам се това да не е така. Всичко зависи от подхода, който ще приложим и в това се отличаваме от това, което беше направено за Банковия съюз. Сега ще действаме по-спокойно. Що се отнася до графика, моето усещане е, че първо трябва да направим нужния анализ в консултации с останалите заинтересовани страни, да видим каква подкрепа е необходима и в а, моя мандат ясно е посочено, че 2019 година е срока за въвеждането. Надяваме се, че да, ще можем да постигнем напредък преди тази крайна дата. И ако действително реализираме висококачествена секюритизация, можем да постигнем тази цел на по-ранен етап. Европейската комисия посочва, че законодателството създава стабилност в Европейския съюз, но има риск да се стигне до прекомерно регламентиране. По-рано тази година Европейската комисия предложи документ, който се отнася до структурни реформи на банките, което забранява на банките да търгуват с собствени акции, дялове. Това затруднява банките да предлагат услуги, които да отговарят на конкретни изисквания на потребителите. Как ще гарантирате, че съюз на капиталовите пазари ще остане проект за альтернативно финансиране, най-вече на малките и средни предприятия? И как може да се преодолее прекомерното регламентиране? Да, това, което основно искате да кажете, е подходът към регулирането как да избегнем свръхрегулирането от една страна, без а, да пренебрегваме нововъзникващи или съществуващи рискове. Това е едно от предизвикателствата, при което ще бъдем изправени и вие, и аз при осъществяване на нашите функции. Мисля, че единствения път, по който можем да тръгнем, да направим преценка като обаче се връщаме непрекъснато към това, което е решено, за да видим дали е- сме направили верният избор. Защото през последните пет години бяха прияти много законодателни актове и когато се приемат толкова законодателни актове за толкова кратко вер, време, когато се поставени под такъв натиск, не може да се приложи всичко както трябва. Това ни сочи здравия разум. През следващите няколко години са предвидени стотици при разглеждания на съществуващи регламенти, но мисля, че ние трябва да погледнем много по-нашироко, да видим по-цялостната картина на законодателството. Балансът, към който се стремеше заместник председателя Барние да елиминира риска от една страна, без да засяга универсалния банков модел, зная, че някои хора считат, че отишъл твърде далеч, други считат обратното, че не е стигнал достатъчно далеч. Но трябва да видим отново тези предположения, какво можем да извлечем от тях, как можем да постигнем верния баланс. За Алде Петър Яцек. Благодаря, господин кандидат-комисар. Искам да се спра отново на въпроса за фондовете на паричните пазари, за 3% капиталов буфер. От това, което казахте, може ли да извлечем а, а, полката, че ще направите преоценка на предложението, представено от вашия предшественик? Другия ми въпрос се отнася отново за Съюза на капиталовите пазари. Можете ли да кажете кои сфери се натъкват на пречки за създаването на този съюз и как смятате да се завърши единният пазар чрез регламенти или директиви? За отговор. Относно фондовете на паричните пазари, аз мятам да продължа да работя по предложенията, които бяха представени по-рано. Това ще бъде моя подход. Доколкото разбирам, процедурата е да се обсъдят тези въпроси. Тази дискусия ще продължи. Аз не считам, че това, което вече е направено, трябва да бъде загърбено. Ние трябва да продължим да работим по него. Що се отнася до този буфер, ние трябва да намерим решение. Тези средства трябва да могат да продължат да играят своята роля, като същевременно гарантираме финансова стабилност. Това ще бъде моя подход по въпроса. За Съюза на капиталовите пазари аз разбирам вашето желание да имаме повече подробности, но като имаме предвид това, което казах за подхода, който трябва да разработим съвместно, а именно да анализираме проблемите първо и след това да работим по-нататък, тогава стъпките, които можем да предприемем под формата на директива или на регламента, към този момент не мога да отговоря защото зависи какво ще се предложи, но моят подход би бил да се направи анализ, да се набележат проблемите, да се види какви други стъпки е необходимо да предприемем за преодоляването на проблемите и да позволим свободно движение на капитала и тези, които се нуждаят от него, да имат достъп до капитала за инвестиции и други нужди. От групата на социалистите и демократите. Афресант. Благодаря ви, господин Хил. Има се повече разлики между държавите членки в еврозоната и между отделните региони, което води до провал на част от моделите с конкурентно способност част от регионите и е, специфичните територии са се специализирали в предоставянето на финансови услуги. И чрез сред тях са Кипър, Малта, Гибралтар, Ирландия, Холандия и Люксембург. Когато Когато се стремят и когато отговарят на изискванията на международни институции, като например на ОИСР, те допринасят за економиката, създават работни места и стимулират економически растеж в области и в райони, където в противен случай няма как да се, да се стигне до този економически растеж. Съгласна ли сте, че предоставянето на подобни услуги от периферни региони следва да бъде запазено и дори засилено? Well, I think the um, basic point. Струва ми се, че преди всичко трябва да се стремим че има равнопоставеност за предоставяне на услуги навсякъде в Европейски съюз. Недопустимо е в някоя част на съюза операторите да се възползват от условия за развиване своята дейност, които са, са по-благодетелстващи от други. Така че трябва винаги да гарантираме, че из целият Европейския съюз не се налага на предприятията да са в условия на нелоялна конкуренция и съответно трябва да се съблюдават всички правила за прозрачност, наложени от ОИСР и други международни форуми. Трябва да прилагаме тези правила и да се придържаме към тях. Благодаря ви. Думата да има Флавио Мартучело от НБ. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, не знам дали сте получили вчерашното съобщение на председателят на Европейския банков орган. Според него има някои банкови институции, които не са в състояние да покрият изискванията и има опасност от фалит на тези институции. Не смятате ли, че подобни изказвания са и ненужно излагат на риск цялата система? Освен това, Вчера италианското правителство заяви, че ще отложи постигането на баланс на бюджета до 2017 година. Въпросът ми е следният. Ще има ли последници за стабилността на финансовата система в краткосрочен план от подобни изказвания? Well, I, I, I've, I've, uh, not... I mean трябва да призная, че не съм запозната с конкретните коментари, които цитирахте. Съжалявам, но не съм много сигурен какъв точно беше въпросът ви. What uh, are you interested in, in, in, in knowing? Какъв точно е въпросът ви? Андрея Вия според пресата, е заявила, че някои банкове няма да успеят да преминат през стрес тестовете и ще фалират. Смятате ли, че това ще доведе до дестабилизиране на системата и смятате ли, че вие бихте направили същото изказване като вие вчера? Да, извинете, не разбрах, че имате предвид а, стрес-тестовете. Не мога да предвидя какви ще бъдат а, резултатите от стрес-тестовете, които се провеждат в момента. Очакваме резултатите с скоро време. Те според мен са важна част от А, усилията им да гарантираме устойчив банков съюз. Междувременно банките предприеха мерки за увеличаване на капитала, с който разполагат. Знам, че те гледат много сериозно на този процес. И вярвам, че можем да се доверим на резултатите от тези стрес тестове. Но на този етап не мисля, че е съм в състояние да коментирам какво ще се случи, защото не мога да предвидя какви ще са резултатите от стрес-тестовете. Но е важно да разполагаме с този инструмент, за да знаем каква е основата, с която продължаваме работата си по Банковия съюз. Скоро ще сме наясно с резултатите и се надявам, че новата система която се създава в момента с фонда за проструктуриране и съвета за проструктуриране ще ни помогне да засилим механизмите си за защита за бъдеще. Благодаря ви, думата има Ивана Малетич. Благодаря, господин председател. Добър ден и на вас, господин кандидат комисара. Имам два въпроса към вас. Първият е, е свързан с а, високите равнища на задлъжнявост и намаляването на равнищата на леверидж. Те са много важни и забавят процеса на възстановяване на, на економиката на Европейския съюз. Какво е отношението ви към непотеж платежоспособността и смятате ли да се опитате да подобрите специфичните препоръки за всички държави в рамките на процедурата на европейския семестър? И вторият ми въпрос е свързан с прямо регламента за платежните услуги. Какво смятате за него и за изискването плащанията да се извършат в рамките на 60 до 90 дни максимум, а от друга страна се сблъскваме с проблеми, идващи, свързани с плащанията от бюджет на Европейския съюз към държавите членки. Запознати ли с този проблем и ако да, как възнамерявате да го разрешите? Well, I, I think these are, a number of those are issues. Редица въпроси, които повдигнахте, не попадат пряко в а, мой ресор. Но разбира се, аз съм член на колегиума на комисията, който ще разглежда тези въпроси. Наясна съм с въздействието на специфичните препоръки за държавите членки върху поведението, към което се стремим, но до голяма степен този въпрос е в ресора на господин Московиси. По въпроса за плащанията, наясно съм с мерките в рамките на директивата за плащанията, което мисля, че е малко по-различен въпрос. Но ако има други конкретни въпроси, които искате да ми зададете по-късно или ако искате да споделите малко по-късно с мен конкретни си тревоги, с радост ще бъда на ваше разположение. Хонас Фернандес. Благодаря. Думата има Хуанес Фернандес. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин Хил. Ще се изкажа на езика на Сервантес. <laughs> El, el, el señor Barnier eh, ha sido Господин Берние действаше много енергично, като, като представи над 50 законодателни предложения пред нашата комисия. Голяма част от тях обаче бяха силно отслабени в рамките на законотворческият процес. Смятате ли ви да бъдете толкова активен или смятате да подходите малко по-прагматично от самото начало на мандата си? Второ, знаете, че нашата комисия разглежда проекти, по отношенията свързани с финансовите услуги. Има различни предложения за нови дефиниции, на показателите, има и други предложения за надзора. Какво е вашия подход? Мислите ли, че може да има по-просто решение за всички показатели или смятате, че трябва да се разглеждат един по един въз основа на значението им? Което пък от своя страна ще увеличи значително бюрократичната тежест. Благодаря ви. Отговор. Надявам се, че каквото и да ми се може да правя, няма да ми се наложи да се боря с вятърни мелници по време на мандата си. Смятам, че ще следвам примера на предшественик си Бърня, както казах, но предвид големият брой законодателни предложения, които бяха приети през изминалите няколко години, аз на първо място трябва да се заема с прилагането на близо 400 конкретни мерки. Така че на първо място ще започнем много подробна работа по тези мерки и прилагането им. Освен това, Има и други области, в които ще трябва да се работи конкретно по отношение на фондовете на бъдещите пазари, референтните стойности, структурните реформи на банките, новите рискове, които защит... заплашват а, системата. Но моят подход, а предполагам, че именно това беше въпроса ви, ще бъде да се опитам да намеря трудното равновесие между достатъчно количество регулаторни изисквания, за да има сигурност системата, но да не е прекомерно, за да не блокира економическата дейност. Така че нямам а, конкретни цели, като например да предложа повече законодателни текстове от господин Бърняли по-малко или 50%, защото Самият господин Барние, сигурен съм, по пред вас ангажимент да внася законодателни предложения там, където има нужда и това ще бъде моят подход. Смятам, че трябва не напред да погледнем какво сме постигнали в миналото, да гарантираме, че приятелното законодателство се прилага успешно. И съм убеден, че този подход се впади с подхода на господин Бърние. Благодаря, да има Мариса Матияш от Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Господин Хил, ще изчакам да си сложите слушалките. Аз пък ще се изказа на езика на Сараманго. Ще се върна на въпрос, който вече беше повдигнат. При началото на кризата не липсваха обещания, че финансовата система ще бъде изправена отново на крака. Изглежда обаче, към момента обаче институции само привидно предприемат мерки в тази насока. Преди постигнатото и не постигнато до, до момента имам няколко въпроса. Първият е свързан с Европейската централна банка. ЕЦБ предоставя финансови средства, но те така и не стигат до реалната економика. Въпросът ми е следният. Без конкретни мерки, които да доведат капитала до реалната економика, няма ли опасност тази ликвидност да има само отрицателни въздействия? И на второ място въпросът, който е обсъждан до безкрай, а именно разделяне на банкирането на дребно и а, спекулативното банкиране. И третият ни въпрос. Бихте ли отговорили на въпроса, който зададе колегата, а именно имплицитните субсидии за банки, които са заплашени от фалит? I think... Първият въпрос е дали всичко предприето до момента от предшественика ми през последните 5 години от вашата комисия и че е била само загуба на време, смятам, че по-голямата част от членовете на вашата комисия не споделят това мнение. Смятам, че хората бяха принудени да действат при извредни обстоятелства. Заплашена беше от а, буквално разруха цялата банкова и финансова система. И фактът, че всички днес сме тук и че финансовата система беше спасена, се дължи на усилията, които бяха положени за нейното спасяване. Знам, че винаги има хора, които биха искали да се постигне повече и вие явно сте сред тях но мисля, че по отношение на намирането на правилният баланс, предприяване на конкретни мерки за възстановяване на системата, както моят предшественик, така и Европейският парламент с пълно право могат да се гордеят, че са постигнати, постигнали добри резултати. По отношение на ЕЦП, е, обществените средства, част от задълженията ми в рамките на работата по изграждането на Съюза на капиталовите пазари ще бъде да бъдат привлечени частни инвестиции, които да, да допълнят обществените инвестиции и целта, като си поставил Жан-Клод Юнкер, е да се привлекат общо 300 милиарда евро частни инвестиции към обществените и смятам, че това е правилният подход. За неща си времето ми изтече, но се надявам да успея да отговоря на третият ви въпрос, като отговарям на въпрос на някой друг ваш колега Филип Ламбърс от името на Зелените. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошъл отново, господин а, Хил. Срещам се преди по-рано днес. И ви казах нещо, което ми направи впечатление. Казахте, че не бива да има толкова големи банкови институции, че да не могат да фалират. И аз съм съгласен. И а, също така казахте, че все още не сме напълно гарантиране сигурността на системата, защото все още има такива институции, които са прекалено големи, за да могат да фалират. Така че ви благодаря, че на два пъти бяхте прав днес. А сега въпросът ми е как възнамерявате да гарантирате, че за бъдеще няма да има такива институции, които са прекалено големи, за да ги оставим да фалират, които са прекалено сложни за управление и надзор. Благодаря ви. Въпросът наистина е важен, а мисля, че сме се срещали повече от веднъж. Макар и понякога срещите не бяха по случайност. Съгласен съм, трябва да се опитаме да се справим с предизвикателството, което представляват прекалено големите финансови институции. смятам, че на първо място трябва да предприемем превентивни мерки, за да не се стига изобщо до такива проблеми. И това ни връща на разискването за структурните реформи. Също така смятам, че трябва постоянно да идентифицираме къде, откъде идва риска, а за целта ни трябва прозрачност и трябва да се гарантира тази прозрачност в всички институции, не само в банковия сектор, но и в много други области. Винаги трябва да сме наясно с риска, целта трябва да имаме ефикасен надзор и механизми за преструктуриране в областите, в които имаме нужда. Вече бяха предприяти важни стъпки в областта на банковия сектор. Знам, че има и други области, където има стремеж се изграждане на такива механизми и като цяло има редица мерки, които бихме могли да предприемем. Аз оставам отворен за различни предложения, но във всичките си действия ще се стремя към баланс, който нееднократно споменах, а именно да гарантираме сигурност и е, избягване на, на риска, който предизвикват е, някои големи институции, които имат е по-голям от някои държави, но това трябва да се направи по разумен начин. От името на НДП Верне Ланке. Благодаря ви. Лотхил, съгласно писмото ви за назначаване, вие отговаряте и за дългосрочните действия. Вие самият го споменахте. Какво е мнението ви за инициативата за еврооблигации, която беше е, направено на, на един етап от Европейската комисия? А, Вторият ми въпрос е свързан с дългосрочните инвестиции. И третият ми въпрос какво е мнението ви относно делегираните актове? Смятате ли да да ни ги предоставяте тук в Европейският парламент на време и каква ще бъде ролята на европейските надзорни органи и другият ми въпрос е свързан с комитета от Базел. Той винаги ни е поставил оценка 0, но сега оценката е доста по, за доста по-висок риск. Какви са конкретните ви е, предложения за едните няколко месеца? Зададохте ми редица въпроси. Някои от тях са доста технически. Затова смятам, че ще бъде по-разумно по тези технически въпроси, да се срещнем заедно с служителите от службите, които се надявам, за които се надявам да отговарям в бъдеще и да разгледаме тези конкретни въпроси. А по общата ми позиция с делегираните актови актови за изпълнение ще се придържам към общностният метод. Смятам, че е важно да обсъдим изчерпателно тези въпроси, за да може хората да са напълно наясно с тези предложения. И смятам да се придържа напълно към този общностен подход. Въпросът за еврооблигациите трябва да кажа, че не разполагам с необходимите сведения, за да изляза с конкретна позиция на този етап. Но, разбира се, ще разгледам този въпрос по-подробно и ще се върна с становището си по-късно. Благодаря ви. А сега от името на Европа на и демокрацията отново господин Стивен Уолф. Благодаря ви нашата страна много искат да разберат каква е истинската цел на вашето назначаване. Вие засегнахте някои аспекти, ще работите в интерес на Европейския съюз, няма да защитавате определена държава. Мисля, че това е а, музика в ушите на противниците на Девид Камеран. Но а, как ще гарантирате прилагането на 200-те законодателни акта? За това сте тук много хора не знаят какво означава точно това. Но според мен има още една цел за това, защо сте тук. И тя се крие на страна пета от е, писмото ви за назначаване, където пише. Юнкер пише на вас. Трябва да намерите начин да елиминирате вноските на държавите членки към тримата регулатори, които трябва да бъдат изцяло финансирани от секторите, върху които се упражнява надзор. Консервативната партия гласува преди няколко седмици именно в този смисъл. Т.е. говорим за данъчно облагане през задната врата на лондонското Сити, което означава, че една от вашите роли е да наложите данък на лондонското Сити. Това всъщност е бизнес е жужъл, вашето назначаване, нали така? не мисля, че има какво да добавя към това, което вече казах по-рано. Това е работа, която се надявам да изпълня както трябва. Ще бъде част от колегиума на комисарите. Нуждаем се от силна финансова система – която да защитава интересите на всички, които работят в тази сфера. Ако имаме силен единен пазар, силен а, съюз на капиталовите пазари, това е възможност за всички хора, без значение къде се намират в Европа. Те могат да градят пазара и да градят а, своите предприятия. Мисля, че вие бихте приветствали това, защото вие имате опит в ситито. Не мисля, че има какво да добавя повече но не мисля ли, че ви интересува какво ще ви отговоря така или иначе. Thank you. Now give the floor to Hook Baye. Благодаря ви, Хук Бае от социалистите. Благодаря ви, господин председател, господин кандидат за комисар. За нас, социалистите, е важно да има равновесие между данъчното облагане върху капитала от една страна и а, запазването на депозитите. Какво е вашето мнение върху данък а, върху финансовите сделки? Парламент въведе този данък, за да няма спекулации. Смятате ли, че това е добър инструмент? Това е първият ми въпрос. И на второ място, нещо, което не зависи пряко от вас, но все пак вие ще участвате в дискусите. Надявам се, че ще взимате силно участие. Въпросът ми е за данъчната основа вие какво бихте предпочели да се увеличи тя или да се намали? И на последно място не разбрах какво отговорихте на колежката Перванш Берес за директивата за прането на пари. Вие май няма да отговаряте за този инструмент, а по мое мнение той е важен и доста ще липсва, ако не е във вашия ресор. Но така или иначе не разбрах отговора ви. On the uh, FTT, um, that's... По данъка върху финансовите сделки. Това е в ресора на господин Московиси, моя колега. Председателя Юнкер подчерта пред колегата, че това е една справедлива, това е справедлива такса – а с оглед на попречването на фрагментацията на единния пазар, данък върху финансовите сделки не допринася за ефективността на финансовия пазар. Доколкото разбирам, преразгледано е предложението на Европейската комисия и сега то се води в рамките на засилено сътрудничество между 11 държави членки. Господин Московици ще играе водеща роля в това отношение. Със сигурност по-нататък ще имаме допълнителна възможност да обсъдим нещата. Не виждам какво бих могъл да добавя по данъка върху финансовите сделки. Come on. Only laundering директивата за прането за пари. Отговорихте на нея. Да, извинете. Не съм много добре запознат. но трябва да се придържаме към международните разпоредби в областта на прането с пари, защото се нуждаем от единни правила. Аз бих подкрепил мерки в това отношение, но не съм запознат с подробности. Така че не мога да ви дам по-подробен отговор. Thank you. We are going to have a trilogue on that, so you'll be... <laughs> Ще има тристранна среща на темата, така че не се притеснявайте, казва председателя. Сега от името на ЕКР, Ашли Фокс. Добър ден, Уорд Хил. През последния парламентарен мандат някои от нас прекараха доста време в работа по Solvency 2, платежоспособност 2. Привършването на този регламент костваше много средства. Средства, които бяха заплатени в крайна сметка от потребителите. Предполагам, че най-щастливите от резултата бяха лобистите и адвокатите. Вие как ще гарантирате преразглеждането на директивата за пенсиите да не се превърне в новата платежоспособност 2, Solvency 2? Как ще гарантирате че директивата ще отчете различните а, пенсионни разпоредби в различните държави членки. Um, well, thank you for that. And I, I, um... Благодаря ви за въпроса. Запознат съм, че процеса по приемането Преразглеждането на Solvency 2 беше дълъг и труден, защото трябваше да вземе вземат предвид и финансовите пазари. Съгласен съм в основни линии с казаното от вас. Ще трябва да се премахне всякаква неяснота, за да се даде стабилност на бизнеса, на предприятията, за да могат те да имат някаква предвидимост, да могат да правят прогнози. А на въпроса ви за пенсионното осигуряване, изходната точка е малко по-различна, защото в първоначалното предложение на комисията не се съдържаха капиталови изисквания. Предложението е да се преразгледа директивата от 2003 година – и нещата се свеждат до управлението и прозрачността. Това се е, вписва и в доклада, изготвен от парламента през 2013 година. Така че не очаквам процеса да трае толкова дълго, колкото Solvency 2. Мисля, че нещата ще имат малко по-различен ход. Thank you now for the... Благодаря ви. Майкъл Тойрер от АОДЕ. Благодаря ви, господин председател. Лорд Хил изключително кръсноречив бяхте, но не може да навлезете по същество. Моля, отговорете на два от въпросите на колегите от АОД и ни кажете трите конкретни, конкретни стъпки, които ще предприемете във връзка с въвеждането на Съюза на капиталовите пазари. Вие като комисар какво ще направите? Вие сте предложен от правителство на държава членка, която не е част от еврозоната. Държава членка, чието финансов сектор и надзор върху финансовия сектор се уреждат на национално равнище. Като комисар по финансите за в бъдеще, вие ще познавате отблизко бизнес тайните на банките и еврозоната. Не виждате ли потенциален конфликт на интереси? И ако виждате такъв, как възнамерявате да го решите? Отговор. Първо, не виждам никакъв конфликт на интереси. Както вече казах, аз съм в положението на господин Барне. А как а, бих решил този проблем? Отговорът ми е, аз съм приел, ще поема ангажимент към изпълнението на договорите, ще положа и клетва в Европейския съд. Имам правно и морално задължение и на базата на тези две мои задължения ще върша работата си. На въпроса ви за Съюза на капиталовите пазари. Аз упоменах е, някои конкретни е, сектори, за да се впиша в фонда от 300 милиарда евро, предложен от Юнкер. Мисля, че ще имаме един стълб от инвестиции който ще бъде представляван от инвестициите. Една добра пруденциална рамка за секюритизацията е втора възможност и аз бих насърчил висококачествената секюритизация. Как бихме могли да засилим растежа на малките и средни предприятия и да подкрепим пазара? Имаме два акта за изпълнение, които ще включват изисквания за пазара на малките и средни предприятия. На тази основа можем да работим. Можем да работим също така и по въпроса за информирането, за кредитирането на малките и средни предприятия, частните инвестиции, това, те също са възможност. Извинявам се, че не разполагам сега с цялостен план, но предпочитам да изчакам малко, да помисля, за да мога да предприема някакъв по-разумен подход. Благодаря, Естер Деланге от НП. Благодаря ви, Лорд Хил. Радвам се да чуя, че не вярвате, че може да удовлетворите всички. Може ли да успокоите а, хората, и, като кажете, че холандската пенсионна система няма да претърпи промени а, в рамките на тази хармонизация? На следващо място. Много колеги ви попитаха за альтернативи на кредитирането за малките и средни предприятия. И аз с радост чух значението, което отдавате вие на малките и средни предприятия в Европейския съюз. Кооперативните кредитни съюзи използват подхода отдолу нагоре. Там отделните членове на групата взаимно се кредитират. Вие смятате ли, да освободите от директивата за капиталовите изисквания този вид подход отдолу нагоре, защото той е важен за малките и средни предприятия, а това се практикува в САЩ. Отговор. Съгласен съм с подхода, който използвахте и в двата примера, който дадохте. Не трябва по-малките предприятия да бъдат смазвани, те трябва да бъдат насърчавани. Това е идеята на капиталовия пазар. Именно това ще търсим. За пенсионното осигуряване, тук се връщам на въпроса на господин Фокс. Ще предприемем цялостно нов подход в това отношение, но аз знам колко трудно може да се стигне до решение. Трябва да признаем, че пазарите са различни и да излезем с решения, които да дадат възможно най-добър резултат и да защитават интересите на максимален брой играчи. Благодаря ви. Сега моли Скот Като от зелените. В писмените си отговори упоменахте някои основни характеристики на този парламентарен мандат и казахте, че основна характеристика ще бъде преговора с Обединеното кралство Спомняте си регламента за финансовите услуги. Ще има и други законодателни актове в сферата за в бъдеще. Имаше няколко въпроса за потенциални конфликти. Аз не бих искала да ви насочвам към евентуалната предоговорка, която Обединеното кралство търси в Обединеното кралство знаем, че имаме един голям финансов център и съм сигурен, че сте помислил за разногласията, които съществуват по отношение на референтните стойности, дериватите, както и относно вторичното законодателство за банките и кредитните институции. Като бив член на правителството, бихте ли казали каква беше ролята ви, когато участвахте в преговорите от името на британското правителство? Не смятате ли, че има противопоставяне на целите между Европейския съюз и Обединеното кралство? Отговор. Съвсем простичък отговор имам за вас аз ще бъда европейски, искам да бъда европейски комисар и ще работя, давайки всичко от себе си, за да изпълня задачите си. А за преговорите между британското правителство и другите държави членки и европейските институции, това си е тяхна работа. Аз не виждам някакъв конфликт на интереси. Аз се надявам да си свърша работата като европейски комисар. Благодаря ви. От EFDD Марко Зани. Грации. Благодаря ви. Господин Хил, когато Инкер обяви имената на комисарите приличаше малко на политическа сатирия, тъй като всеки комисар получи ресор, който въобще не му подхожда. Във вашия случай вие определено нямате верния портфел. Вие сте приятел на лобистите, работили сте в лондонското сити, така че е смешно да ви се поверява такъв портфел. идвайки от страна, където преобладават финансовите услуги, която е извън еврозоната. Трябва да регулирате финансовите а, интереси, да отстоявате интереси, които не са ви познати. Може ли да уверите гражданите, че ще бъдете безпристрастен, че ще работите в тази деликатна област на финансовите услуги ще може ли да продадете пакетите си от акции и дялове и да нямате никаква обвързаност с финансовия свят, тъй като хората се питат доколко уместен е този ресор за вас. Относно продажбата на пакетите и дяловете, които споменахте, не знам за какво става дума. Аз имам една компания, аз продадох а, моя бизнес. А, те бяха разпродадени 24 часа след обявяването на моята кандидатура. Аз а, не приемам характеризирането, което вие направихте тук, а, че не съм подходящ за работата или а, че не отговарям на условията и както и това, което казахте за моята страна. А, аз имам ясно становище, че както съгласно договорите, така и а, при полагане на клетва а, няма да има какъвто и да е конфликт на а, интереси. Аз ще осъществявам а, своите функции, ако ми бъде дадена тази възможност, изцяло в европейски интерес. Благодаря. Катрин Штилер от групата на социалистите и демократите има думата. Благодаря. Господин Юнкер иска да направите така, че рамката за финансовите услуги ще отчита интересите на потребителите и на древните инвеститори и че ще направите финансовите услуги по-добри за гражданите. Само 25% от гражданите, според статистическите данни, вярват на банките. Как ще възстановите това доверие на гражданите към банките да станат те по-прозрачни, конкурентни? Как ще гарантирате, че ще се гарантира изцяло защитата на потребителите в финансовия сектор в съответствие с законодателството, прието в тази област. Вие поставяте много важен въпрос. Както вече казах в встъпителното ми изказване, фокуса върху интереса на потребителите е нещо от огромна важност. Така беше през последните пет години. Но Капацитета на услугите, капацитета на тази комисия трябва да е насочен към спасяването на финансовата система. Тази криза обаче вече е за гърба ни и сега можем да посветим повече време, за да помислим по какъв начин можем да постигнем повече ползи за потребителите, за гражданите. Ако практическа гледна точка имате предвид, например, застрахователни продукти, независимо дали става дума за застраховка на имущество или на автомобили. Има разлики в пазарите. На някои пазари се плащат много по-високи полици, отколкото на други. Можем да помислим за практически начини за постигането на по-големи ползи. Това, което е направено в миналото, за повече прозрачност, за предоставяне на повече информация, например по пакетите, инвестиционни продукти, така наречените ПРИПС, за да знаят хората точно с какво се обвързват. Трябва да видим дали има други начина, по които можем да предложим по-силна защита. Има комисия, която се занимава с финансовите услуги. Тя трябва да следи тези въпроси така че хората да знаят, че това, което получават, е по-добре като избор. Трябва да се, може да се сравняват цените. Така че аз очаквам идеи и предложения от ИМКО, как можем да напреднем в тази област през следващите 5 години. Кейт Свинбърн от ЕКР. Благодаря, Лорд Хил. Дава ми се възможност за втори въпрос и този път ще вляза в повече технически аспекти. Аз работих през последните пет години в ЕКОН, що се отнася най-вече до законодателството, свързано с режима за трети страни, където имаше доста противоречия. Бихте ли помислили тези режими да бъдат подложени на правила от една директива Омнибаса, за да може да има съгласуваност в всички останали директиви, защото директивите, които приехме на този етап, предвиждат различни режими. Вие казахте, че е важно да се намерят не банкови източници на финансиране как ще направите така, че да има съгласуваност на режимите, свързано с клиринговите къщи. Благодаря. Отговор. Благодаря за въпроса. Що се отнася до някаква всеобхватна директива Omnibus, за сега няма такива намерения. Не съм мислил по въпроса през последните две седмици, но се струва да се помисли по въпроса. Както казах и по-рано, подхода ми ще, към регламентирането ще бъде да постигнем съгласуваност, последователност в различните области като се отчита техническия характер, обема на предприятите действия и това, че за различни документи се използва различна а, законодателна основа, аз като цяло читам, че колкото по-опростени са нещата, толкова по-добре. Аз с удоволствие ще разгледам тази идея по-подробно по-общ план относно централните контрагенти, клиринговите къщи и прочие. Вие сте добре запозната. Трябва да е, има съгласуваност отново между правилата ни, а ситуацията към момента не ни удовлетворява. Трябва да се намери трайно решение – Има едно предизвикателство, което е пред нас и което трябва да разрешим. Би било да се предложи а, еквивалентност на американците, но трябва взаимно да отчитаме правилата. Ще работя за намирането на решение по тези въпроси. Благодаря. Мат карти за въпрос. Благодаря. Господин кандидат, комисар, искам да се върна въпроса за конфликта на интереси. Много коментатори, много членове на комисията изразиха безпокойства, че имате интереси в лондонското сити и там сте установили лични и професионални връзки Беше изразено надежда, че е, вие е, ще намалите регламентирането за финансовите услуги. Аз не считам, че по-малкото регулиране е непременно нещо положително. Втория ми въпрос е, какви регламенти, свързани с финансовите услуги, считате, че се нуждаят от реформа, що се отнася до тяхното премахване или отслабване? Считате ли, че има други правила, които трябва да бъдат подсилени? Как възнамерявате да се възстанови доверието на потребителите към финансовия сектор в цяла Европа? Как ще поставите на преден план на техните интереси пред тази на отрасъла, с който очевидно тясно сте свързан? Добре, ще опитам отново да отговоря. Ние говорихме току-що за въпроса за клиентите, за гражданите и практическите ползи за тях от финансовия сектор. На второ място, що се отнася до регламентирането, вие казахте, че не считате, че по-малкото регулиране непременно е по-добро. Аз, колкото и да се изненадвате, съм съгласен с тази гледна точка. Това, което искам да кажа е, че трябва да имаме нужното регламентиране. Видяхме какво се случи, когато нямаше достатъчно регламентиране. Така че, моля ми, ви да не ми приписвате гледни точки, които не споделям, що се отнася до важността на регламентирането и колко важен е баланса между регулирането и добре функциониращата економика. Аз не считам, че е необходимо обаче да имаме безброй регламенти, но трябва да подходим рационално, реалистично, да видим какви регламенти имаме към момента. Ние вече имаме една система за преразглеждане на регламентирането в част от, като част от законодателния процес, така че аз ще работя в тази посока за намирането на верния баланс. Защото ако погледнем която и да е област, когато трябва да се реагира на криза, бързо, под натиск, всички полагат максимални усилия, но не всичко излиза добре. Що се отнася до а, лондонското Сити, а, картината, която очертахте, не отговаря на истината. Аз съм се продал бизнес преди 5 години, продал съм се всички акции, така че аз не съм тук като представител на лондонското Сити. Последният ни въпрос ще бъде зададен от Филип Дебакер. Благодаря, сега аз е, трябва да се опитам да приключа това, което не беше направено. Очаквам е, въпрос с да и не за Банковия съюз. Вече говорихме по въпроса, ще въведете или не последния стълб е, на този съюз 12 месеца след полагането на клетва. Става дума за схемата за гарантиране на депозитите. Вие не навлязохте в подробности за регламентирането, какви ще са вашите приоритети, ще премахнете ли някои от пречките пред капиталовите пазари и други мифиц, две, също IPO пазара, той е неразвит, какви са пречките, които бихте премахнали, за да могат фирмите да имат достъп до капиталовите пазари, да могат да набират капитала, който им е необходим. Това са съвсем конкретни въпроси, очаквам конкретни отговори. Отговор. За банковия съюз. Съжалявам, че не мога да ви дам по-различен отговор от този, който дадох вече няколко пъти относно схемата за гарантиране на депозити. Това, съжалявам, няма да е отговор да или не. Системата трябва да задейства и както се прави след известно време, ще видим доколко ефективна е, дали са необходими някакви промени в нея. Радвам се, да, ще се радвам да мога да помогна, но не мога да ви дам такъв график, какъвто ви искате. Относно Съюза на капиталовите пазари, примерите, които дадохте и за пречките, които трябва да бъдат преодолени, са областите, в които заедно с други области трябва да работим. Но след две седмици само, ако бъда одобрен преди да поема функциите на комисар, очевидно е, че не съм навлязал в такива детайли и конкретност и да ви кажа, искам да променя, да премахна този регламент, искам да приема такъв друг регламент – мисля, че ние трябва да разгледаме всички тези пречки, включително някои, които споменахте и вие, и след това да намерим практически отговор на това дали е необходимо да се промени нещо, дали трябва да се въведе нещо ново, дали единия правилник трябва да бъде разширен или променен. Искам да кажа, че ще работя с вас, както и с останалите, които биха имали идеи. Ще имаме отворен дебат и дискусии. И след това ще определим какъв да е графика, какви да бъдат плановете ни за действия, като започнем на ранен етап, първо с висококачествена секюритизация и следваме програмата стъпка по стъпка, а тази програма ще споделя